Точка първа за днес приемане на дневния ред. Трябва първо да ви се извиня за малкото закъснение, с което започваме, но координаторите са виновни. Първа точка приемане на дневния ред. Уважаеми колеги, предвидено беше да поканим председателя на съвета от ирландска страна, за да ни запознае с резултатите от ирландското председателство, но се оказа, че днес и утре той е ангажиран у дома си и не може да присъства. Господин министърът обаче ме помоли да ви предам колко много съжалява, че не може да дойде в нашата комисия и че, разбира се, е готов през септември да бъде на наше разположение. Можем ли да счетем дневния ред за прият? тогава да ви съобщя, че днешното заседание се предава по интернет пряко. Имаме пълен за нашата комисия езиков режим на превод. И сега точка четвърта, одобрение на протокола от заседанието на 29 и 30 май. Ако до края на заседанието не постъпят забележки, ще го смятаме за одобрен. И сега точка пета от дневния ред създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и економическата дейност на земеделските стопанства в Европейската общност. Джан Карлос Кота е докладчик. Ще гласуваме консолидирания текст на това становище. Става въпрос за адаптиране на регламента към Лисабонския договор, договор. Постъпиха седем предложения за изменение. На първо четене е намерен компромис, проведен е и първият тристранен диалог. Проведени са и редица срещи на техническо ниво и на 20, и между януари и края на април са проведени заседания от 24 април до 9 януари. И текста, който сега е пред вас, е плод на компромис и прият от докладчика, докладчика в сянка, докладчикът не иска да вземе думата. Господин Агньо има предложение. Аз е, имам един проблем. Просто съм си забравил картата е, за гласуване. Или трябва да, кой да ми я донесе, но може би до тогава ще приключи гласуването. Бихте ли ме посъветвали какво да направя? Председателя, не се притеснявайте, ще се погрижа за този въпрос. Ами ме ha pasado lo mismo, así ке, си no hay problema, pues... Да, и за мен се отнася същото, тъй че няма нищо притеснително, просто ще броят нашите гласове допълнително. Bene, allora voto aperto, si va per voto elettronico. Начало на гласуването. Гласуваме електронно. Господин Агньо не си носи картата. Начало на електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Еню, против или за си? Ираше, негатива. Eh, а, апаратурата за гласуване не работи очевидно, системата не работи. Марк, за ли си или против? Против. Добре, Агнио се въздържа, мистер. Господин Агнио. Bene, è stato approvato con 20 voti a favore, 8 contrari e 2 astensioni. 20 za, 8 protiv, 6 protiv. Честито на колегата Скота. Pour une information de service, Monsieur le Président, c'est pour ne pas laisser croire, selon les propos et l'oubli. Има има ми едно така организационно съобщение. Високо уважавания колега Аню ни показа, че има и други възможности. Е, човек може... Ние притежаваме по две карти. Една карта може да бъде у вас, другата долу. Няма нужда да се връщате в Страсбург за картата си. Преминаваме към точка 6 от дневния ред. Търговски режим приложим за някои стоки, получени от преработката на селско-стопански продукти. Уважаеми колеги, тук докладчик съм аз. Има нови предложения за изменение към моя проекто доклад. Ще ви моля за тишина, колеги. Моля за вашето внимание. Както казах, докладчик по тази точка съм аз. Има нови предложения за изменение. Членовете на комисията са добавили още 6 измен... предложения за изменение към тях. Има и становище на Инта. Колегата Алберти е техният докладчик. Те имат 12 предложения за изменение. Съобразно с, в съответствие с политическото споразумение искам да ви помоля да оттеглите предложения 1 и 7. Става дума за изменението на член 8.3. По този въпрос вече имаме споразумение, тъй че наистина могат да бъдат оттеглени предложения 1 и 7. Освен това, господин Айозо поиска разделно гласуване по предложение за изменение 8 на комисията Инта. Имате ли изказвания до тук? Господин Дес, имате ли, искате ли думата или направо да гласуваме? Чудесно, нека тогава направо да гласуваме. Anche in questo caso teniamo conto del voto di Agnew. Eh, значи пак припомняме, че господин Аню няма карта. Сега ще гласуваме с вдигане на ръка. Така започваме. Инта 3. Кой е за? Против? Моля, вдигнете ръка. Кой е против? Въздържали се? Приема се. Инта 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Инта 5. За против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за против, въздържали се, отхвърля се. Инта 6 за против, въздържали се, приема се. Искате да проверим електронно ли? Добре. Електронно гласуване за Инта 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се, така ли? 15 на 15, но ако преброим и гласа на колегата Аню, се приема. Изменение 3 на докладчика. Моля, гласувайте с ръка за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за против, въздържали се, приема се. Изменение 14 на Юзо за против, въздържали се, отхвърля се. Инта 7 за Трябва ли да проверим с електронно гласуване? Изменение 14 на Айозо, начало на електронно гласуване. Аню е за. Плего. Не правилно гласувах. Е, Слънцето ми попречи. Трябва да гласувам с плюс. Е, Това е задължение за, за спажа вота на глупата. Моля да ми извините. It's not too late. Е, Уважаеми колеги, нека да е, прегласуваме изменение 14 на Аюзо, за да сме сигурни. Начало на гласуването. 15-15. И не трябва да забравяме, че имаме един против и един за, значи 15 на 15 отхвърля се. Сега инта 7. Моля, дайте знак с ръка за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 8. За, против, въздържали се, приема се. За изменение 8, Инта 8, е поискано разделно гласуване. Първа част за против въздържали се приема се, втора част за против въздържали се приема се. с голямо мнозинство. Изменение 9. C'è un emendamento orale per... Тук имаме устно предложение за изменение. Петте години се заместват с седем. Предлагам да приемем устното предложение за изменение. Чета на английски. Not five years, but seven... Трябва да се докладва на комисията за период от 7 години. Всички съгласни ли са? За, против, въздържали се, приема се. Инта 10 за. Инта 10 за. Против. Въздържали се, приема се. Инта 11 за. Против. Въздържали се, приема се. Инта 12 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към преамбюла. Изменение 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 11 за, против, въздържали се, приема се, отхвърля се, извинете. Изменение 2 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Инта 1 за, против, въздържали се, приема се. Инта 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега гласуваме окончателно така изменения текст. Моля, гласувайте електронно. Това е законодателно предложение и трябва да гласуваме електронно начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Господин Аню се въздържа. Добре, приема се с 32 за. Сега гласуваме отново електронно за законодателната резолюция. Начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Отново се приема. Благодаря. И накрая финално гласуване. А именно за започването на преговори с съвета с цел споразумение на първо четене. За начало на гласуването, край на гласуването. Приема се с мнозинство. Благодаря на всички и приключваме с тази точка от дневния ред. Левотациони. Приключихме с гласуването. Dunque, colleghi, andiamo adesso al punto 7 all'ordine del giorno. Колеги, продължаваме с седма точка от дневния ред. Моля да обърнете внимание на следното. Не се обърквайте от заглавието и вписаната точка по този начин, защото досието, по което ще говорим сега, е свързано с е, преходните стандарти и спецификации за общата реформа на ОСП. Това е първия дебат, който ще водим в нашата комисия относно тези разпоредби. Господин Дес е докладчик. Преди да му дам думата обаче, искам да ви напомня, че предложението съдържа елементи свързани с реформата ОСП, процедурен смисъл. Работата продължава по досието и преговорите с ирландското председателство също продължават. Всичко това бе дискутирано на заседанието на координаторите. Преговорите са в ход. И така, Алберт, е, давам ми думата, за да ни представите доклада. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Както току-що каза нашият председател, а това е нещо, което исках да кажа на заседанието на координаторите. Немалко от обсъденото с съвета все още не е предмет на окончателно споразумение. За това е поставено в скоби в текста на предложението. И докато не постигнем окончателно споразумение, ще ни е малко трудно да заличим тези скоби. Докладът е много специфичен, много тежък, тъй като съдържа много препратки към други директиви и регламенти. Всички заедно трябва да се опитаме да постигнем добро решение за преходните разпоредби предлагам колкото се може по-бързо да ми съобщите, ако желаете да се внесат някакви изменения. Призовавам колегите също да се свържат с представителите на националните си правителства, за да се осведомят за евентуални желания за изменения, така че да мога колкото се може по-бързо да отразя измененията в доклада. Целта на досието е да се постигне колкото се може по-плавен преход към новите програми. Би следвало старите програми или да се удължат с още една година, или да се създадат нови програми. Има три възможности за удължаване с една година. Възможно е да се създадат и нови програми, но това би било трудно, тъй като за тях трябва първо да бъде дадено разрешение. Ако по някои програми не бъде дадено разрешение, ще имаме проблем. Знаем също, че нямаме достатъчно средства, за да реализираме третата възможност трябва да помислим от коя от трите възможности да се възползваме. Ще трябва да чуя вашето мнение по този въпрос. Узнах, че инвестирането ще трябва да започне още през 2014 година. Не трябва да има забавяне при инвестирането. Мисля, че би следвало да се предвидят средства и за финансирането на инвестиции от 2014 година нататък. Комисията смята, че трябва да бъдат внесени промени последния въпрос. Държавите членки трябва да разполагат с повече време в сравнение с предложения от комисията 7-дневен срок, за да решат кога и как да се възползват от гъвкавостта аз предлагам минимален срок от 3 месеца. Не знам как комисията е определила срока от 7 дни. Срока за вземане на решение от страна на държавите членки. В рамките на тези 7 дни дори не може да бъде свикана среща на ресорните министри. А що се отнася до гъвкавостта между двата стълба, обсъдихме този въпрос на заседанието на координаторите. Прехвърлянето на средства от единия стълб към другия следва да е възможно единствено за държави членки, така както вече предложи комисията. Обсъжда се възможността за прехвърляне на средства от първия към втория, но и от втория към първия стълб. Комисията посочи нези държави членки, които имат възможност да прехвърлят средства от втория към първия стълб. Това са онези държави членки, които се ползват със сравнително висок дял по втория стълб. В такъв случай има смисъл да прехвърлят от втория към първия стълб. Няма смисъл държави като Дания, която разполага само с 10% по втория стълб, да прехвърлят средства към първия. Но да вземем за пример България. България се ползва с много висок дял по втория стълб, сравнително нисък е делът и по първия стълб. Държави като България изискаха още през 2014 година да имат възможност да прехвърлят средства от втория към първия стълб. В доклада има много други относими важни аспекти, които са все още в скоби. Трябва да намерим решение по тези въпроси. Бе поискано също новите държави членки да могат да запазят действащата система. Можем да говорим и за това през 2017 година да бъдат внесени корекции във връзка с това какви средства и как да се прехвърлят. Това може да се обсъди по време на междинната оценка на ОСП. Няколко думи за сахарта и виното. Що се отнася до сахарта, е предвидено удължаването 2017 година. Трябва да се предвидят такива разпоредби, че да се получи плавен преход до 2017 година. За виното до сега не са внесени предложения, но съм готов да ги взема предвид, ако има такива. Предвидено е поетапно да влезе в сила реформата на ОСП. Не е достатъчно да заявим, че тя ще влезе в сила от 1 януари 2015 година. Във връзка с външното сближаване, мисля, че можем да спазим срока. Възможно е то да започне да се прилага още през 2014 година. От това няма да проистекат големи размествания и промени. Външното сближаване е много важно за някои държави, като например държавите от Балтийския регион. Мисля, че е много важно бързо да се предприема действия по този въпрос. Другата седмица ще се постарая да изготвя проекта на доклада, за да може той да бъде преведен. Мисля, че в края на септември можем да приключим цялата процедура. Не би било реалистично да очакваме да я приключим в началото на септември, но ще можем да приключим в края на септември. Това бе всичко от моя страна. Алберт, abbiamo avuto quindi... Много добре, благодаря, Алберт. Ето чухте стъпителните думи по това много важно досие. Тук става въпрос за преходните разпоредби. Отново повтарям, моля ви имайте предвид това, за да не се объркате от заглавието на точката в дневния ред. Става въпрос за а, преходните мерки. Благодаря, Алберт. Фредерик Андрил, след това Езелибет Костингер и всички останали. Eh, eh. Благодаря, господин председател. Благодаря и на Алберт Дес за представянето на този доклад. Смятам, че темата е изключително важна и също времено много деликатна за държавите членки, особено онези от тях, които имат много висок дял селско стопанство. Според мен трябва да се опитаме през тази преходна година правилата да бъдат възможно най-прости. Винаги съм смятала, че е най-разумно старите програми просто да се финансират с нови пари, като към 1 януари 2015 година се премине към адаптиране на програмите за развитие на селските региони и преките плащания за тях. Така само можем да дадем сигурност на селско-стопанските предприятия. В много държави, сред които е и Австрия, би било много важно да се изплащат отново средствата по линия на насърчаване на инвестициите. В това отношение предложението на комисията е абсолютно недостатъчно преди 7 години, по време на последната реформа, отново имаше преходна година и тогава беше намерено добро решение защото в много държави членки от месеци, а в някои и от години, вече няма начин да се изплащат средствата за насърчаване на инвестиции, защото са изчерпани през първите години. Сега, естествено, фермерите чакат новия период на финансиране, защото трябва да вземат съответните мерки в своите стопанства. Тъй, че смятам, че можем да намерим разумно решение. При плащанията на площ всъщност тук няма проблем. Говоря само за а, схемите за единно плащане. Примерно решение би могло да бъде да опълномощим съответната държава членка да да дава разрешение да одобрява на базата на определени критерии такива средства за тази година, просто за да се даде възможност фермерите да кандидатстват. Е, може би си струва да обсъдим тази възможност. Иначе е, харесвам графика, който ти представи особено за това да гласуваме по доклада в края на септември, защото най-големия проблем в селското стопанство в момента е ширещата се, ширещата се несигурност, защото политически решения има, но никой не знае какво го очаква вследствие на новата реформа, а са толкова много предприятията, които нетърпеливо очакват парите и че колкото може по-скоро трябва да гласуваме този доклад и да решим проблема. Благодаря. А те на парола. Е пой... Благодаря. Сега Ари, след това Джордж Лайн. Euh, Благодаря. Нямаме писмена позиция все още от докладчика и поради тази причина всъщност е, разглеждам съществуващите документи, защото разбира се е, темата е обща. Чух, разбира се, какво е предложението от комисията и искам да се спра на това. Първо, по отношение на общия анализ Въпросите, свързани с реформите в развитието на селските райони и съответните марки, ще бъдат прилагани от 1 януари следващата година на практика навсякъде. И новия регламент за преките плащания трябва всъщност да покрие е, празнините, които съществуват и да се финансират замеделските стопани. Особено тук е, значение имат мерките по екологизиране, така наречените зелени плащания. Разбира се, реформата, както знаем, е много очаквана от всички заинтересовани страни. Всички биха желали ОСП да отговаря на очакванията на хората и на работещите в този сектор. Очакват се сериозни промени Наистина преговарящите прекрасно се справиха по време на тристранните срещи по време на ирландското председателство, но това не означава, че трябва да затворим очите си пред реалността. Необходимо е да покажем, че ние можем да действаме резултатно и е, имам редица искания по тези мерки, преходни мерки във връзка с директивата. Ще бъде добре да се разшири прилагането на реформата и да обхване конкретни аспекти от регламента, които вече съществуват в сега съществуващата а, обща селско-стопанска политика. И разбира се, тяхното изпълнение от административна гледна точка не изисква допълнителни а, разходи и административно време. Тук, разбира се, засягам и въпроса за отделянето на производството а, и а, националните плащания също следва да бъдат разгледани. Тези разпоредби трябва да могат да бъдат прилагани на практика максимално рано в 2014 година. Що се отнася до а, преходните мерки, тук основно трябва да се адаптират и коригират нивото на подпомагане, което ще се предоставя на земеделските стопани, имайки предвид многогодишната ОСП. А, не, не би трябвало да се прилагат мерки, които да са различни за държавите членки. Трябва да се подходи много разумно, що се отнася до преразпределението за преходния период. Разгледани само някои аспекти с плащанията на площ и само някои от исканията, които са поступили. може да възникне проблем във връзка с всички останали мерки държавите членки може би няма да могат да одобрят всичко и да включат в предстоящия програмен период. И с други думи, изправени сме пред проблем, при който а, възстановяването на сумите няма да бъде възможно, защото няма да могат да бъдат прияти от държавите членки поради причините, които обясних. Следва да се има предвид всичко това от страна на комисията, имайки предвид редактирането и промяната на директивата и въпроса свързан свързан с капиталовложението или инвестирането. Добре е да се удължи периода, както е предвиден сега, няма да бъде достатъчно удашен, имайки предвид възстановяването на средствата за държавите членки. И всичко това в крайна сметка ще бъде насочено против интересите на сектора, а и на инвеститорите в този период сега, когато е необходимо да се инвестира в нови работни места. Е Благодаря, Ерик. Джордж е, е, Лайон и Капола Сантос. Благодаря, благодаря, Алберт, благодаря за запозна, че ни запознахте с проблема. Мисля, че тук нещата стават ясни, що се отнася до новата ОСП и развитието на селските райони. Необходимо обаче те да бъдат стиковани, за да могат всички програми да съществуват и държавите членки да могат съответно да обменят максимално бързо своите планове. Да, разбира се, 2015 е, година е период, в който ще трябва да навлезат новите плащания. Ако разгледаме делегираните актове, то тогава нещата трябва да бъдат одобрени и приети. И а, е, дори да няма голяма яснота, нещата трябва да се движат, за да може всъщност да бъдат реализирани едни подобни срокове коректно. Новото споразумение изисква и нова финансова дисциплина – бихме желали да станем свидетели на една подобна промяна, имайки предвид новото споразумение относно това, кой ще плаща, когато има или няма съответно финансова дисциплина. Що се отнася от прехвърлянето на средствата между стълбовете? Това е нещо изключително важно по отношение на преките плащания и целият пакет. Защото в противен случай някакси, ако нещата не са уточнени, ще изглеждаме глупо в очите на хората пакета трябва да бъде издържан и трябва да има последователност в нашия подход, за да може наистина преговорите да вървят успешно напред и да имаме напредък по отношение преговорите с съвета. Грация, Джордж. Луиш, пой Феймон. Е, Благодаря, Джордж. Луиш. Caros colegas, eu queria apenas eh, aproveitar esta oportunidade. Колеги, искам да се възползвам от възможността първо да предложа на Алберт Тес всякаква помощ, от която би се нуждаел при изготвянето на доклада. По време на ирландското председателство в рамките на преговорите останаха някои нерешени въпроси. Парламентът винаги е изтъквал, че разполага с мандат за водене на преговори по всички глави по реформата на ОСП, но съветът и комисията не бяха на това мнение. За щастие съветът крайна сметка успя да се споразумее с нас но не и по някои определени въпроси. Те ще бъдат обект на преходни разпоредби. Един такъв въпрос е прехвърлянето на средства от единия стълб към другия. Както знаете, тук съветът и парламентът се разминават. Първо примеро. И в се 15% могат да бъдат прехвърлени от първия към втория стълб, но нямаме споразумение по въпроса за прехвърлянето от втория към първия стълб. Позицията на съвета ни оставя много малък марш за маневри. Трябва да водим преговорите така, че да надделее парламентът. Не можем просто да приемем всичко, за което се е споразумял съветът трябва да отстояваме правомощията си при съвместното вземане на решения. През септември, както бе казано и на заседанието на координаторите, ще се опитаме да излезем с компромиси. Ще ги обсъдим с докладчиците в сянка, като ще се опитаме да си осигурим колкото се може по-широка подкрепа. След това ще встъпим в преговори с съвета и да се надяваме, че ще можем да постигнем споразумение в пленарната зала през октомври. Ще трябва да се съгласувам с господин Дес, което ще направя с най-голямо удоволствие. Феймон и след това Брита Раймерс. А. Е, с урчител на nejistotou урок 2000. Ста, говорим за част, важна част от законодателството. Това, което е необходимо е да намерим компромис, който да даде възможност 2014 година да не се окаже загубена за година за фермерите, особено по отношение на инвестициите. Важно е да няма забавения и загуби. Ето защо подкрепям тази втора ос, която се предлага и бих искала докладът да подчертае необходимостта от гъвкавост за държавите членки, така че да могат през 2014 година да изразходят, наистина да освоят средствата. Има още някои моменти, които ще обсъдим в рамките на предложенията за изменение, но аз съм за да постигнем компромис възможно най-скоро. Грация. Адесо Брита Реймерс. Благодаря, Брита Райма. Благодаря. Мисля, че е добре бързо да постигнем споразумение и да внесем и необходимите изменения. Алберт говори за пазара на захарта. По време на преговорите с съвета до голяма степен успяхме да сближим позициите си. Предвидена е реформа и след прекратяването на действието на квотите. Затова трябва да разгледаме този въпрос и когато говорим за доклада, трябва да видим как той ще бъде уреден в преходните разпоредби. Говорим за реформата на ОСП, но и по отношение на общата организация на пазарите вече имаме някакво усещане за това на къде могат да поемат нещата. За това е добре да излезем с предложения за преходните разпоредби. Добре, благодаря. Друг не е пожелал думата, така че преди дам отново думата на господин Дас докладчика, разбира се, ако той желая да я вземе, ще дам думата на представителя на комисията. Мисля, че е, той трябва да е тук. Имате думата. Е, Благодаря. Да, Напълно съм съгласен, че предложението е спешно и до края на годината трябва да бъде прието, за да можем да гарантираме сигурност относно дейността на земеделските стопани и администрацията за следващия период от 2014 нататък. Ще се огранича до три неща в моето изказване. Първо, по отношение на многогодишната финансова рамка и по отношение гъвкавостта между стълбовете, е, можем да кажем, че тук в преходния регламент ни отразяваме тези аспекти, имайки предвид, че все още не са приключени преговорите по многогодишната финансова рамка между съвета и парламента. Сега всички тези елементи все още са записани в скоки, но разбира се, имаме представа как биха изглеждали те в контекста на реформата, когато се изчистят от преговорите. След което, разбира се, ще трябва да се направят съответните промени в правната правния текст, за да може да има идентичност между актовете. Но вече, както казах, двата елемента са тук. Външната конвергенция, както и гъвкавостта между стълбовете. На второ място, развитието на селските райони. Тук предлагаме възможността да се плаща по старите е, е, мерки, свързани с плащане на площ, проистича от факта, че тези области са свързани и площи с начина по който се извършват всички мерки по преките плащания. Тоест, по този начин ще се подходи по един е, метод. И а, това е единственото, което предлагаме. За останалите елементи не предвиждаме никаква необходимост да имат такава, а, такъв преходен период за третиране. Просто ще продължи а, реформата през новия период. Максимално бързо ще се реформира цялата политика. Що се отнася до другите структурни фондове, там няма изискване за специални преходни а, периоди. Просто новите средства се предоставят със съответно новия период. Това е специфичното за развитието на селските региони. Необходимо е да въведем конкретни мерки там, когато това е необходимо, за да се следва логиката на преките плащания и за това имаме по-различно отношение в нашето предложение по тази тема. И по-нататък, по отношение за захарта и виното. Мисля, че не е необходимо да има по-различно третиране в рамките на този регламент и има политическо споразумение по тези елементи в контекста на реформата и политическото споразумение, след като бъде постигнато, веднага ще бъде отразено, отразено в нормативната уредба и актове съответно. Така че мисля, че не е необходимо да се добавя каквото и да е било а, в този смисъл в текста. Това мога да кажа по-настоящем. Благодаря. Eh, Благодаря. Сега ще дам отново думата на Алберт Дес, но нека преди това да поздравя сред нас делегацията поканена от госпожа Елизабет Егле от Германия. Добре дошли сред нас и благодаря за вашия интерес. Елизабет има думата съвсем за кратко и след това Алберт. Благодаря, господин председател. Нямам нужда да поздравявам групата. Днес сутринта я поздравих вече и разговарях с тях. Всички нейни членове ще са, един ден ще осъществяват селско-стопанската политика, която обсъждаме днес. Но въпросът ми е друг. И слушах всички, и слушах и представителя на комисията. Констатирам, че всички сме на едно мнение, че трябва да постигнем максимално бързо резултат по доклада на Алберт Дес. Имаме ли график? ясно ли ни е дали можем наистина да пристъпим към осъществяване в интерес на селско-стопанските производители. Мисля, че има някакво противоречие, защото знаем какъв е графика, знаем колко време се купи с превода. Наистина питам, има ли утвърден график вече, за да можем действително да постигнем резултат още тази година? Мисля, че това е и най-важната цел на Алберт и аз го подкрепям горещо. Bene, grazie Elisabeth. Allora la parola finale ad Albert Dess. Благодаря на Елизабет. Думата има Алберт Дес. Yeah, Благодаря на всички изказали се аз или по-точно всички ние сме поставени в трудно положение. Трябва да изготвим доклада, но същевременно той до голяма степен зависи от решенията, които ще се вземат за многогодишната финансова рамка. Елизабет, мисля, че ще се вместим в графика, въпреки че сроковете са кратки, но трябва да направим така, че гласуването тук в комисията да се състои в края на септември. Ще взема предвид някои от изказванията на колегите, след което ще трябва заедно да започнем работа. Ще трябва тясно да си сътруднича с докладчиците и докладчиците в сянка по реформата на ОСП. Всички заедно трябва да се опитаме да постигнем разумни реформи, така че сълскостопанските производители да получат дължимите плащания още през следващата година. Комисията заяви, че трябва да се започне работа по новите програми, но бяха внесени искания за удължаване на срока на действие на програмите от миналото. По тази тема ще трябва да се намери компромис. Не Смятам, че трябва да се гарантира предоставянето на средства за инвестиции. Ако комисията знае как да гарантира това, то можем да го включим в доклада. Не би следвало обаче през 2014 година да не бъдат все още изплатени средствата за инвестиции на селскостопанските производители. Напротив, трябва да се погрижим за бързото реализиране на инвестиции. Благодаря на комисията за изказването. Ако тя смята, че не е необходима допълнителна нормативна уредба под формата на преходни разпоредби за захарта и виното, то ще приема това нейно становище. Нека поставим акцента върху по-важни въпроси. Трябва да намерим компромис Разбира се, текстът в настоящата си редакция ще бъде изменен, тъй като трябва да бъде приведен в съответствие с решението по многогодишната финансова рамка. Трябва да вземем това предвид в началото на септември. Мисля, че можем да се вместим в графика си. Трябва да вземем предвид и следното – Когато се поставят някакви искания по някой, трябва да се предприемат действия по-рано. Заявено е спрямо държавите членки, че ще се направи всичко възможно, така че от административна гледна точка реформата на ОСП да може да бъде приложена от 1 януари 2016 година но би следвало още през 2015 година да влязат в сила новите разпоредби. Не смятам, например, че за преките плащания те ще могат да бъдат приложени още през 2014. Благодаря. Благодаря, колеги. Преминаваме към осма точка от дневния ред. Поддържане на производството на млякото в планинските райони, на облагодетелствените райони и най-отдалечените региони след изтичането на срока за млечните квоти. Херберт Дорфман има думата. Става въпрос за е, много важна тема. Фине деле квоте латте Le condizioni difficili per la produzione защото поддържането на производството на мляко след изтичането на срока за отпускане на млечни квоти в тези региони, които са специфични и затруднени, е, е важно да се поддържа. Алберт, имаш думата. Извинявайте, господин председател, забравих нещо важно, а не искам да става недоразуме... недоразумение. Сътрудниците ми казаха, че в пазарното закон... за устройството на единия пазар нямаме нужда от специални преходни разпоредби. Херберт Дорфман сега. Благодаря, господин председател. Както вече беше казано, е много важно да се занимаваме с темата за млякото в планинските и отдалечените региони. Самата комисия в последния си доклад за смекчаване на последствията от изтичането на срока на млечните а, квоти сама констатира, че в някои крайни региони и преди всичко планински региони е възможно да се стигне до големи затруднения. В тези региони разходите за млекопроизводството са по-високи и шансовете, които дава либерализацията в другите региони на Европейския съюз, в тези трудни кавички региони почти ги няма. В планинските региони често става въпрос за площи, които не допускат никаква производствена альтернатива. Например, високопланинските пасища, високопланинските а, лозя просто не могат да пред, променят предназначението си и не са альтернатива на млекопроизводството. Разговорът е важен, защото приключва една реформа, която не дава истински отговор на проблемите на тези региони. До сега в рамките на общата организация на пазара не сме успяли да намерим някакви нови решения във връзка с млекопроизводството. Вече започнах работа по доклада, просто ще ви изброя някои теми, които ще засегна, понеже за първ път говорим на тази тема тук в комисията. Значи започвам с първата, първия стълб на селско-стопанската политика. Често във връзка с реформата сме казвали, че в някои държави членки има исторически модел на отчитане и който е в ущърп на необлагодетелстваните и периферните райони, както и високопланинските райони. А, отвързването на досегашните помощи за млякото от производството също ще бъде едно затруднение. А целта ни е всъщност сближаването да протече по-бързо и е, според нас е, режимът, свързан с производството, трябва да, да остане за такива трудни региони, докато сближаването не е приключило. За втория стълб на селскостопанската политика, при нови възможности за държавите и регионите, които имат програми за развитие на селскостопанските си райони. Има специфични програми. В някои региони те са насочени именно към съхраняване на млекопроизводството в високопланински райони, а другаде могат да се използват за тази цел. Да не забравяме, че в такива райони инвестиционните разходи са твърде високи. Например, изграждането на селскостопански сгради е по-скъпо, поради това, че е по-затруднено тъй че а, е, трябва да подпомагаме тези а, е, се, а, е, фермери, поне до степен, че да могат да се самоиздържат. Важен проблем в много планински региони е въпроса за транспорта на млякото от от селско-стопанското предприятие до преработвателното предприятие. Този проблем ще продължи да се изостря, тъй като ще има по-малко млекопроизводство в планинските региони и колкото по-малко са предприятията, толкова по-високи ще бъдат разходите за транспортиране на млякото до преработвателните пунктове трябва да се помисли дали поне по линия на националните плащания не може да се намери начин за компенсиране, за да имат равни шансове тези предприятия с другите, които не са в необлагодетелствени райони. В много периферни и високопланински региони пряката продажба и пряката, пряката обработка на място също е един шанс, особено в онези региони, които се определят като туристически, а много планински региони са такива. Тогава вече те имат пазари за своята специфична продукция и заслужават да бъдат подкрепяни. И в заключение смятам, че си струва да помислим дали на ниво организация на пазара не можем да направим нещо. Има и предложение за изменение в този дух. Предложение, което не беше възприето в тристранния диалог, но беше подкрепено с голямо мнозинство тук в нашата комисия говоря за идеята на ниво организация на пазара да се въведат специални програми за подпомагане, така че а, дейността по продажбите да бъде подобрена. Например, а, новото обозначение а, планински продукт да бъде популяризирано. Ние наскоро решихме да има такова обозначение. Говоря за такива разумни проблеми, които да подпомагат фермерите в не... регионите в неблагоприятно положение да произвеждат мляко. Общо взето това е, което имах да кажа. За сега докладът ми е само в проект. Разбира се, че с любопитство очаквам мненията на моите колеги. Е, можете да ми ги изпращате и писменно в следващите дни. Графикът ми е подобен като този на Алберт Дес. Иска ми се още преди лятната почивка да приключа с писането на доклада, за да може веднага след почивката, след лятната почивка да обсъдим доклада тук в нашата комисия. А втората половина на септември в комисията, Европейската комисия се предвижда много голяма конференция на тема изтичане на на млечните квоти и смятам, че ще бъде удачно до тогава ние да сме определили позицията си, за да можем да изразим своето становище на тази конференция. Благодаря на всички колеги за идеите. Благодаря, Херберт. Започваме нашия дебат. Видях, че колегите желаят думата. Косенджер Елизабет. Благодаря, господин председател. Благодаря най-вече на господин Дорфман за поетата инициатива и за готовността да намери решения по тази много деликатна тема. Решения за продължаване на млекопроизводството в планинските, необлагодетелстваните и най-отдалечените региони. След изтичането на квотите, наш дълг е, мисля, да отчетем особеностите на тези райони, най-вече най-отдалечените и планинските райони имат своите специфични особености, които трябва да вземем предвид по време на преговорите за ОСП в частта им за развитието на селските райони, комисията постоянно поставяше под въпрос производството в планинските райони, което бе непонятно за мен. Ще доведем общата сълскостопанска политика до абсурдно положение, ако не предвидим разумни тавани за планинските райони. Те са малко на брой и са от голямо значение за производството. Трябва да намерим някакъв начин да компенсираме затруднените обстоятелства, при които се извършва производството, високите производствени разходи, по-неблагоприятното положение на онези, които искат да се занимават с производство там. Приветствам позицията, на която е застанал докладчикът. Мисля, че именно тези области, които той очерта, са областите, в които можем да постигнем подобрение под формата на пълно изчерпване на потенциала на продуктите. Трябва да направим преди всичко така, че потребителите да могат да се възползват от високото качество на продуктите, произведени в тези райони, Постоянно се увеличава търсенето именно на продукти от тези региони. Не бива да забравяме също така, че селскостопанските производители в тези райони ще са източник на много допълнителни ползи за малки и средни предприятия, например за поддоставчици. Мисля, че трябва да осъзнаем във връзка с това какво е стратегическото значение на този доклад. Би следвало също на тези региони да се предостави специфична допълнителна подкрепа за пазарната реализация на продуктите. Надявам се, че ще намерим решение, което да благоприятства установяването на сътрудничество в тази област. Има, например, инициатива за въвеждането на знак за качество на продуктите от тези райони. Мисля, че това е една възможност за гарантирането на тяхното бъдеще. Благодаря още веднъж сърдечно на Херберт Дорфман за инициативата. Грация, Елизабет Мартин. Благодаря, Елизабет Мартин Флошингер. Yeah. Херберт, идеите ти са чудесни, обаче ти не засегна основния проблем, който стана ясен по време на преговорите за млечния пакет. Е, очертава се и сега в преговорите по общата селско-стопанска политика. От страна на комисията и на съвета няма никакви признаци, да се замислят по посока на някакво управление на пазара. Какво се прави в момента? Поддържат се а, средства за а, инструменти за насърчаване на мекопроизводството в такива сложни региони, които обаче в днешните времена на либерализация нямат никакъв шанс. Не само в Германия, а и другаде. Да тенденцията е, че на юг се, е, е по-лесно да се произвежда мляко, защото е ефтино да се засажда соя и така нататък, отколкото на пасища, зелени пасища. Това не може да се избегне, е, като работим по линия на рекламата за планинското мляко. Мисля, че е, не говорим само за алпийските региони. В е, Германия има и средно високи планински региони, които имат същите проблеми. Тъй, че принципният проблем трябва да е, се посочи и да се обсъжда в хода на дискусията, особено на, прегу... на на конференцията през септември, за която говорите, организирана от комисията. Просто нека да не погребваме идеите си и да не пристъпваме към дневния си ред, след като сме разпределили милостинята между високопланинските ферми. Трябва да търсим истинско решение. Die Sachen sollten wir auch noch mal diskutieren. Also wir haben hier kein никой не ни забранява да обсъждаме тези неща и предлагам да го правим. Е, е, Благодаря, Мартин. Господин Благодаря, господин председател. В цяла Европа и на британските острови ние се изправяме с този проблем и дилема, а именно отделните хора се опитват да се занимават е, наистина в много тежки условия с е, обработка на и производство на млечни продукти. Няма как е, да се разширяват стопанството, не могат да отглеждат култури, които са им необходими това означава, че доставките са много трудни, е, млякото трябва да се е, извозва, а те трябва да си получават съответно стоки по пътища, които на практика не съществуват. И ако кажете, хайде сега да похарчим, да инвестираме е, повече в тази област, Вместо това да казваме, нека да кажем нещо друго и да бъдем много по-честни. Нека да позволим на тези хора да се оттеглят от този сектор, от млекопреработвателния сектор и нека да ги насочим към скотовътство момента цената на овчето месо е добро и всъщност подобна дейност е подходяща за подобни области, защото в крайна сметка трябва да се погрижите за тревата, за насъжденията и да отглеждате своите а, е, животни. Те могат е, спокойно да използват е, пасищата до края на август, ако не и е по-късно до високите планински райони. Така че нека направим така. Нещата не са както преди 60 години, когато можем да описваме всичко в пасторални краски. Не можем да живеем в миналото. Грация, Гнил. Брита. Благодаря, господин Аня. Брита. Благодаря. Ясно е, че разходите за производство в този сектор са по-високи в планинските райони поради техните специфични особености но млекопроизводството в планинските райони не се свежда само до производството на мляко. Този сектор оформя и ландшафта в тези региони, а ландшафтът от своя страна въздейства на туризма, т.е. има връзка между млекопроизводството в тези райони и други сектори. Затова според мен е добро предложението за предоставянето на структурна помощ в рамките на добри програми, с които до някъде да се преодолее облагодетелстваното положение на стопанствата в тези райони. Те може би не са толкова конкурентоспособни на пазара, но имат значение за един друг специфичен продукт, именно за ландшафта. Ако искаме да оформяме ландшафта в тези райони, мисля, че си заслужава да се въведат структурни програми за подпомагане на млекопроизводителите там. Алберт мисля, Херберт, извинявай, добре е, че ти се съсредоточаваш върху трите стълба на селското стопанство. Казваш също така, че трябва да се наблегне на специфичното значение на стопанствата в тези райони, но не бива да се стига до положение, при което да бъдем заляти с искания от други стопанства, които имат свои проблеми. Да вземем, за пример, Северна Германия. Там има региони, в които има много пасища и в тези райони няма абсолютно никакви възвишения. Т.е. трябва да се предприемат мерки за пресушаване тези райони нямат никакъв шанс, ако следва да прилагаме 8-те критерия за необлагодетелстваните райони. Но и стопанствата в тези райони също трябва да се докажат на пазара. Те също трябва да реализират своя продукт. А що се отнася до млекопроизводството в планинските райони, то то е от значение, както казах, за един друг сектор, за туризма. За това трябва да има специфични мерки за неговото подпомагане. Можем да използваме програмите за развитие на селските райони, например. Grazie Britta. Сикерески и poi Луис Капула Сантос. Сикерески. Благодаря. Секерески и след това под а, другия колега. Е- Благодаря. Мисля, че трябва наистина да намерим какви са економическите възможности. Както господин от преди малко каза, може би е добре да предоставим информация предварително на тези хора, които живеят в подобни планински райони. Споделям становището на мнозинството. Производството на мляко по принцип и цялата тази тема, както и положението свързано с е, изтеглянето на квотите вече е разгледано в пакета за млякото. Тук обаче е необходимо да уредим някои подробности и е добре, че разполагаме с възможността да обсъждаме подобен доклад. Темата наистина е важна и е необходимо да й се обърне внимание. Производството на мляко в планинските райони означава, че тук говорим за малки стопанства. С други думи, необходимо е да очертаем необходимостта хората да продължават да живеят, изпълнявайки тази дейност. Това Става въпрос за тяхното оцеляване. Следователно, пакета за млякото е много важен и не бива да се срамуваме, че повдигаме този въпрос и отново да обсъждаме тази тема. Казва се, че решенията вече са взети. Да, те естествено трябва и да се изпълняват. Но мисля, че а, преодоляването на последствията от извеждането на квотите е реалност и трябва да направим нещо по този въпрос. Сега, когато вече приключваме нашата дискусия по реформата, е много важно от една страна да кажем, че малко закъсняваме, но от друга пък страна по-добре е, е късно, отколкото никога. С други думи, съществува възможност да направим нещо по отношение на втори стълб, за да можем да подкрепим и този сектор. Мисля, че е, трябва да променим и нагласата си, когато е, обсъждаме е, подкрепяне на тези е, граждани, на тези земеделски стопани от националните ни бюджети. Техните земеделски стопанства са наистина малки, надали е, въздействието ще бъде е, значително върху бюджета, точно обратното. Е, и това е важно, когато разглеждаме всички тези въпроси, свързани с развитие на останалите сектори. Този сектор е твърде малък така че, а, когато наблюдаваме всичко, контролираме всичко добре, от една страна трябва да се прави, но когато комисията наблюдава всички тези аспекти, не бива да се стига до нарушаване на конкурентно способността. Нужна е по-голяма гъвкавост. Би трябвало да има някаква подкрепа, например при транспортирането на млякото или при обработката на млякото. И всичко това ще бъде важно, за да могат да оцелеят хората и този тип производство на мляко. Нека да не забравяме, че планинските региони са най-различни. Там се развива и туризма, раз, отглеждат се и други специфични продукти. Има различно отношение към производството като цяло в планинските региони, защото това е свързано с е, начина на живота на хората, с културата им и с оцеляването им. Така че трябва да имаме всичко това предвид. Дискутираме днес този проблем, ще го дискутираме и в бъдеще. Тогава, когато разглеждаме цялостното економическо производство, тук влизат и малките замеделски стопанства, разбира се. Да не забравяме тяхната роля. Председателя, благодаря. Луис Капуас Сантуш. Имате думата. Благодаря, господин председател. Накратко. Изказвам се от свое име, но и името на колегата Алваш, който е докладчик е, в сянка по тази тема. Поради други политически ангажименти в страната ни той не може да бъде днес тук. Но двамата винаги сме и изразявали сериозната си тревога по отношение на препоръките в млечния сектор, включително и тези, които сега вече са част от реформата ОСП. Особено по отношение на отдалечените региони, необлагодателстваните и планинските проблемът е сериозен. Господин Дорфман работи по това досие и това наистина ни успокоява, защото той анализира а, проблема, имайки предвид и последните развития по отношение на а, квотите. Един от нашите острови, например, е производител на една трета от млякото в Португалия. Хората там нямат альтернатива, не могат да използват земята си за други цели. Така че виждаме, че дори от альтернативните мерки, предложени от господин Дантен, що се отнася намаляване на ужасяващото въздействие от края на млечните квоти, те дори и те не могат да отстранят големите притеснения, които съществуват. И ще очаквам с интерес проучването на комисията през есента, през месец септември и се надявам, че с помощта на господин Дорфман ще можем да стигнем до предложение, което може да намали вредата, която биха понесли живеещите в тези региони в Европейския съюз противен случай наистина ще има сериозни щети, ще има обезлюдяване на сериозни райони от е, нашите страни. Ще работим съвместно с господин Дорфман и ще търсим решение на проблема. Благодаря. Джим, Джордж Лайн. Благодаря, господин председателю като цяло млекопреработвателната промишленост е изправена пред много големи проблеми несигурности, когато изчезнат квотите и навлезе новата система. Помня какъв беше живота преди квотите. Помня това време. Спомням си земеделските стопани, които идваха при мен в кабинета ми и казваха, че когато квотите се появят, това ще унищожи е, млекопреобратвателния сектор. А сега, когато вече дискутираме новата промяна, отново се разглеждат различни проблеми, които биха засегнали развитието на сектора. С интерес ще разгледам това, което господин Дортман ще направи. Имахме интересно пътуване с него и с Елизабет и наистина отразихме проблемите, които съществуват в подобни региони в Европейския съюз съюз и също така в моите, мой избирателен район съществуват подобни стопанства. Може би тази земя е по-подходяща за отглеждане на еден или дребен рогат добитък, не знам, но в крайна сметка сега тук ще трябва да се изправим пред един много сериозен проблем селско-стопански и социален едновременно. Как ще го разрешим? Няма лесни решения на проблема. Разбирам, казаното от господин Дорфман, дори на немски, когато говори за така наречената фраза soft landing, мекото преземяване, т.е. устраняване последствията от изваждането на квотите. Но това е решение на съвета на министрите. И така го нарекаха меко приземяване, меко кацане. Аз а, отговарях за работата по а, пакета за млякото и е, пакета от актове много внимателно бе подготвен, но много добре Знаем, че бяха вложени конкретни защити, но винаги се задаваше въпроса достатъчни ли са те и ще отразят ли проблемите, които биха възникнали в бъдеще. Предвид е, дискусията на високо ниво през септември, още не знаем какво точно ще говорим тогава, но съм сигурен, че ще бъде много важен този форум. Много важно е в рамките на ОСП и реформата никога повече комисията да не няма възможност непрекъснато да дълго да ни казва, че нищо лошо не се случва в сектора млекопреработване. Вече почти две години чакахме докато се задейства комисията. И що се отнася до това меко кацане, искам да кажа, че нещата сега са по-зле и се отежни положението на земеделските стопани, които се занимават с подобно производство. истината е, че след като обсъдихме е, пакета за млякото и реформата ОСП, нито съвета, нито комисията, според мен, нямат намерение да направят каквото и да е било, е, за да помогнат на хората в тези региони. Аз съм готов да помогна. Ще ми бъде много интересно е, да работя съвместно и с господин Дортман в тази насока. Има нещо, което не искам да видя. Наистина не искам да се затрудняват нещата. Тези хора живеят при много трудни условия. Така че ние имаме отговорност да предложим балансирано решение за тях. Не зная какво ще бъде то, не знае как ще решим проблема, но той е голям. Ако не направим нужното, ще опустеят тези земи, което би било изключително жалко и тъжно. Много работа ни чака. Господин Дорфман, много се радвам, че вие работите по този доклад, защото всички ние високо ценим работата ви по отношение на пакета с актовете за млякото. Важно е да направим нужното, за да а, изпълним своята отговорност пред онези, които живеят по ниските райони и занимават с тези проблеми. Джим, Джордж е пой Мегинес. Благодаря, Джим, Джордж и след това колегата Магинес. Благодаря, господин председател. Говоря от името на колегата си Бакинен, която е докладчик сянка от името на либералите по тази тема, днес, за съжаление, е възпрепятствана. Не можа да дойде на време на заседанието ни поради други ангажименти. Млеко преработвателният сектор – вече от много години е изправен пред големи предизвикателства. Аз знам какви са предизвикателствата, например, в Шотландия. В Финландия производителите са изправени пред големи предизвикателства, тъй като имат само 90 дни за отглеждане на фуражи. В сравнение с техните проблеми, проблемите на шотландските производители не са чак толкова големи. Колегата ми докладчик в Сянка е от Финландия и тя иска да повдигне специфичните проблеми именно на тези региони, които са по-близо до полярния кръг. Трябва да се да направим така, че да продължим подпомагането на тези региони. Колегата ми от партията за независимост на Обединеното кралство заяви, че тези региони просто могат да изчезнат. И не мисля, че би следвало да приемаме нещо такова. Не трябва да се стига в никакъв случай до такова положение. Трябва да продължим да подпомагаме тези региони в бъдеще, така че да продължи млекопроизводството и преработката на мляко там. Това е важно не само от економическа гледна точка, но и от гледна точка на ландшафта в тези райони изтичането на срока на млечните квоти ще окаже съществено въздействие върху тези региони. Те ще изпаднат в нестабилно положение. Производството може да се прехвърли към други региони. Колегата ми от Финландия е на мнение, че млекопроизводството и преработката на мляко трябва да продължи във всички региони на Европейския съюз, не само в тези, които са по-облагодетелствани. Благодаря на Джордж Мариет. Uh, Благодаря. Първо искам да кажа, че малко се чувствам като е, замеделски стопани на това заседание, защото се чудя. Мислих си, че работата се е свършила миналата седмица, а сега започва на практика по отношение на тези преходни мерки и многогодишната финансова е, рамка. Аз бях в този регион, където, за който стана дума, за посещението на Хърбърт и останалите колеги. И наистина важно е да бъдат защитени тези региони. Всичко, което можем да направим, за да подпомогнем на, помогнем на Херберт, следва да направим. Аз съм от Ирландия, имаме, разбира се, конкурентно способно производство, но искам да предложа нещо. Е, не мисля, че е, не бе направено предложението е, за оттегляне на тази земеделска дейност от регионите просто така фриволно. Напротив, изказа се желание и готовност да се подпомогне тяхната работа, като същевременно се окаже ясно признание за онова, което те до сега се правили. И мисля, че трябва да имаме предвид всичко това в ОСП. Преходът е много важен важен и е много важно да попитаме и самите замеделски стопани какво мислят. Наистина е нужно да има живот в тези райони, а замеделието поддържа живота в подобни региони, райони, особено производството на мляко. Така че ще работя в тази насока по тази тема. Благодаря ви. Благодаря, че отново ми дадахте думата. Наистина, аз казах тези думи с съвсем умишлено да се отеглят с достоинство. Това не значи, че ще им хвърлите по някоя пара и ще ги накарате да се махнат. Но в никакъв случай. Нека да останат по местата си, но да се занимават с замеделие, което ще им даде възможност по-добре да живеят. Това казах. Благодаря. Благодаря за това пояснение. Сега албердес. Благодаря, господин председател. Вземам думата в връзка с казаното от колегата Аню. Не е толкова лесно в планината да замениш кравите с овце. Който е запознат с района, знаят, че кравите са част от традициите и културата там. Били сме в, на посещение и в Каринтия, и в Южен Тирол през 90 90 те години заедно с семейството си. През 90, често ходехме на почивка в Южно-Тиролската планина. Така че домакинът, който ни посрещаше там, ме запозна с своята ферма. Питах го защо синът му не поеме фермата, след като отида обаче на курс. Той ми каза, че синът му отиде ли в равнината, повече няма да се върне в планината. Така че високопланинският фермер в Южен Тирол обработва цял ден половин хектар, за разлика от работата в равнината. Благодаря за подкрепата, която изразиха много от вас. Финландия или е, островите, които също са в неблагоприятно положение. Това, което е необходимо е, е поне да дадем възможност тези фермери да бъдат финансирани по втория стълб, без това да се разглежда като опоручаване на конкуренцията. Само така можем да запазим млечната традиция в тези региони. Със сигурност тези фермери няма да объркат европейския пазал толкова много. Знаете, знаем от историята какво става. Значи в Южен Тирол от първия стълб се плащат само 60 евро подпомагане. Не е толкова много, но трябва да направим възможно насърчаване финансово и през втория стълб, за да може този традиционен начин на селско-стопанска продукция да се съхрани. Много се радвам че колегата Дорфман пише този доклад. Той е южно-тиролец и със сигурност е чудесно запознат с материята. Благодаря. Мартин Ослинг. Мартин. Нека изтъкна още веднъж, че не би следвало да се самоуспокояваме за положението на млекопроизводителите в планинските региони. Какво имам предвид, Алберт? Няма да им помогнем, като предвидим средства по втория стълб, тъй като вторият стълб бе драстично съкратен, например в Германия. Откъде да вземем средства по него? Не само за производителите в високопланинските региони. Херберт, надявам се, че в доклада си ще отчетеш и възможността за пазарни мерки. Не би следвало просто да се предвиди увеличаване на помощта с 50 или 100 евро. С това няма да решим проблема. Мисля, че трябва да говорим по този въпрос с комисията през септември. Не може просто по линията на втория стълб или чрез обвързването на плащанията с производството да подхвърлим няколко евро на тези производители и да смятаме, че така ще решим проблемите им. Алберт, Алберт за заключение. Благодаря, господин председател. Сега не се каня да правя обобщение, защото идеите бяха много и много интересни. Аз си отбелязах всички тях. Нека обаче да започна от там, където завърши Мартин Хойзлинг току-що. В планинските райони проблемът е следният. Ако се намерят пазарни мерки или се измислят такива мерки, каквито ти предлагаш, Те могат да бъдат валидни, те могат да бъдат само такива, които са валидни за цяла Европа, за всички европейски територии. Сега, ако млекопроизводството в планинските региони на Европа стане по-привлекателно поради пазарни инструменти, това ще бъде преди всичко от полза на онези, които могат да произвеждат в големи стопанства, на големи площи. Ето това ни е дилемата и това трябва да обмислим. И моля и за вашите идеи, колеги трябва да помислим специфични, какви специфични мерки могат да се вземат в планинските и периферните региони, както и португалския колега спомена отдалечените острови. Трябва да помислим какво може да се направи така че тези територии да получат известно предимство пред другите, което да компенсира това, че са в неблагоприятно положение. Колега Аню и миналия път говорихме, че трябва да дойдете при колегата Кюстингер и при мен. Жалко, че не участвахте в пътуването, защото положението е много по-сложно, отколкото мислите. Много млади хора работят там. Те имат пълното право да продължат да бъдат заети в селското стопанство и няма да им помогне продажбата на едно-две агнета. Благодаря. Va bene, ok. Grazie a tutti. Eh, io direi che... Благодаря, благодаря на всички. Мисля, че трябва да продължим и с последната точка от дневния ред, защото разполагаме само с още няколко минути обмен на мнение относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година. Уважаеми колеги, както всички знаете, комисията в края на месец юни оповести проекто бюджета за 2014 година, където се отбелязва всъщност началото на годишната бюджетна процедура. Също в края на юни чухме че председателите на трите основни европейски институции са стигнали до споразумение относно многогодишната финансова рамка 2014 и 2020, което означава, че таваните, които, са, които има споразумение от месец февруари е срещата на, на върха е факт за функция втора от рамката, където всъщност попада ОСП, това означава сериозни намаления, съкръщения на средствата през следващите години. Както беше това ни обяснено от съответно политическия отдел с тяхната презентация преди няколко месеца. Бюджетът е 2014 година ще трябва да включва около 5% съкръщение на средствата е, при прилагане на така наречения механизъм за финансова дисциплина. Освен това е, се предлагат и нови предложения за съкръщаване на средствата. Що се отнася до втория стълб, както комисията ни обясни, е, колегата е тук в момента и мисля, че той е съгласен. Ще започнем с е, по-низко ниво на плащания, защото е такова потребността. Ние във всеки случай предложихме своите предложения за изменения. 22 е, юли, 12 часа на обяд е крайния срок за тях. Сега е, ще дам думата на госпожа Данчила, която отговаря за становището. Благодаря с закъснение от един месец, което всъщност е, ни забави в нашата работа, но мога да кажа, че юни месец, 27-ми, е, тримата председатели на основните институции в Европейския съюз заявиха, че има споразумение по относно предложението е, за бюджета 2014 финансовата рамка съответно. Както знаете, във втора функция, където попада ОСП, ако направим сравнение, между е, предложението на Европейската комисия и споразумението с съвета, ще видим, че имаме едно намаление от 3,4% от 386 милиарда до 373.2 милиарда евро. Ако трябва да сравним 2007-2013 многодишна финансова рамка с рамката 2014-2020, ще видим, че намалението е минус 11,3% или намалението е много сериозно. Що се отнася до бюджета 2014 година, бюджетните е, средства намаляват по всички категории с 2,3% в сравнение с бюджета от 2013. Не разполагаме с много време, така че е, няма да ви запозная с подробния анализ, но обаче искам да кажа, че всички земеделски стопанти очакват от Европейския парламент и нашата комисия реакция. И се надявам, че тази година, преходната година, която е изключително важна за всички земеделски стопани, ще бъде решаваща. Това а, намаляване на бюджета трябва да бъде дискутирано в нашата комисия и съвместно трябва да намерим решения, за да можем да дадем съответен отговор на тези хора, които очакват помощ от нас, а не очакват бюджетни а, съкръщения. Искам да спомена също така, че утре ще имаме заседание с докладчика от бюджета по бюджета и ще ви докладвам относно всички подробности, свързани с е, бюджета за ОСП за периода 2014-2020 година. Както вече казахте, е, юли 22, 12 е, часа на обяд е крайния срок за измененията. Искам освен това да ви кажа, че имаме 16 пилотни проекти, 11 стари и 5 нови. Аз с удоволствие ще отговоря на въпроси, ако има такива. Грация, Данчила. Благодаря. Имате ли въпроси към чутото? Госпожа Люлинг. Euh, Съвсем кратичък въпрос докладващата каза, че предстоят съкрещения и че трябва да търсим съответните решения. Какви точно да бъдат тези решения, след като пари нямам? Джордж, суджериши Джордж, заповядай. Ако няма криза, парите могат да се получат крайна сметка другата година. Non, je dis c'est pas sérieux. Euh, euh, аз говоря съвсем сериозно. Предстоят съкръщения, трябват ни решения, така се каза. Какви са тези решения? Аз не, лично аз не виждам. Да поискаме повече пари, няма да ни дадат. Още повече, че трябва да спазваме определени задължения. Тъй, че не можем да настояваме за решения, кои, с които да заблуждаваме фермерите, знаеки, че те не са решения. Може би Алде Лонго ще вземе думата, може би той предлага решение. Euh, Благодаря. Разбира се, трудно е да се намерят решения. Няма магическа формула. Но Предложението на комисията може да бъде повод за размисъл за вас. Ще се спра само върху два основни аспекта, тъй като нямаме много време. Първо, много е важно да вземем предвид новия сценарий за 2014 година. по време на бюджетната процедура повишаването на сумите по отделните бюджетни редове следва да бъде съпроводено от по-строга финансова дисциплина. трябва да се намери баланс между тези два параметра по време на бюджетната процедура, която предстои. Искам да изтъкна и още нещо. Втория стълб бюджетните кредити, предвидени от комисията, са приведени в, за по, поети ангажименти са приведени в съответствие с МФР. Но, що се отнася за докредитите за плащания, комисията трябваше да излезе с по-ограничително предложение. И това е много важно, тъй като ако се приемат коригиращите бюджети за 2013 година, ще има много висока потребност от плащания. Предстои краят на програмния период, на настоящия програмен период – Предвидени са и нови програми за 2014-2020 година, но все още предстои да бъдат направени плащания за периода 2007-2013 година. От 2014 година нататък ще бъде дадено разрешение за половината от проектите по тези нови програми трябва да бъдат направени предварителни плащания кредитите за плащания за развитието на селските райони, тук положението е много тежко. Това бе всичко от моя страна. Благодаря на господин Лонго, въпреки че не ни предложи конкретни решения. Но като се има предвид колко са егоистични държавите членки, не можем да направим кой знае какво. Миналата седмица с доста голямо мнозинство одобрихме споразумението постигнато с съвета и комисията. Това е и основата, на която ще трябва да стъпим в бъдеще. Не виждам други колеги, които искат да вземат думата. Закривам заседанието. Утре в 9 часа ще разговаряме с министъра на земеделието на Литва. Важен повод важна причина да присъстваме всички тук. Приятна вечер!